Тест, тест, тест.

So please take your seats. Моля ви да заемете местата си. So I will say a few words in... Ще кажа няколко думи на френски в началото на заседанието. Бих желал от името на Комисията по околната среда, обществено здравеопазване и безопасност на храните, както и от името на Комисията по рибно стопанство, да приветствам най-сърдечно с добре дошъл комисарят, който е с ресор околна среда и океани. Ние ще проведем това изслушване заедно с с комисиите НБ и ПЕШ, тъй като въпроса за океаните са тема, която е обща за Комисията по околната среда и за Комисията по рибно стопанство. Когато видяхме списъка с кандидат-комисарите, ни направи впечатление вашата възраст, господин кандидат-комисар. Вие сте едва на 28 проблем... години. Това, разбира се, не е проблем. Надявам се точно обратното да има и в бъдеще такива млади комисари, тъй като ние се нуждаем от представителство на всички поколения в Европейската комисия. Вие днес имате задачата да отговорите на въпросите, които ще ви бъдат поставени от депутатите от две парламентарни комисии. От Комисията по околната среда вие отговаряте за водите стратегията за нулеви емисии, също за кръговата економика, за океаните, за които също отговаря и Комисията по рибно стопанство. Освен това имате отговорности в рамките на така наречения Green Deal. Това е, е един от първите приоритети на новата комисия. Ние очакваме конкретни въпрос, отговори на конкретните въпроси. Сега искам да дам думата на Крис Дейвис, за да каже как ще протече това изслушване. Благодаря ви. Аз няма да споделям на каква възраст съм. Добре дошъл, господин кандидат комисар, господин Синкевичуис. Знаете, че аз произнасям литовските имена ужасно. И така, структурата на дебата. Започваме с встъпително изказване от 15 минути на кандидата за комисар, след което ще бъдат зададени 25 въпроса общо от членовете на двете комисии. Депутатите ще разполагат с 1 минута и 30 секунди, за да поставят първия си въпрос. Би било добре да ползвате по-малко от това време. След това кандидат-комисарят има 2 минути за отговор. След това може да се постави последващ въпрос в рамките на 30 секунди и ще има една минута за отговор от е, кандидат-комисаря. Ще има два кръга. Първият кръг включва 7 въпроса по теми, свързани с околната среда. Вторият кръг е, е, ще бъде посветен на въпроси, свързани с рибното стопанство. Накрая кандидат-комисарят ще разполага с 5 минути за заключително изявление. Искам да кажа, че превод е осигурен на 23 езика. Всеки оратор може да използва собствения си език. Моля ви да не говорите твърде бързо, за да могат да ви следват преводачите. На този дебат ще се предава на живо в интернет на вебсайта на парламента. Ще имате в последствие и достъп на видеозапис на същия вебсайта. Мандатът, който ви е възложен от председателя на комисията, посочва, че вие трябва да приложите изцяло максималният допустим улов, да спрете свръх улова. Освен това, трябва да сложите край на вредните за околната среда субсидии, които водят до свръх улова. Няма особени спорове, няма кой знае какво да се прави. И така, първият кръг от въпроси е посветен на околната среда, така че ще можете малко да се почините, а, преди да преминете към темите за рибното стопанство. Уважаеми дами и господа депутати, добър ден! Е, благодаря ви много за това, че мога да споделя с вас е, плановете е, за предстоящия ми мандат. За мен е чест да бъда тук като първия кандидат комисар, роден след падането на Берлинската стена. Това е знак на доверие в моето поколение. Поколение, което носи европейската идея в своето ДНК. За мен Европа означава свобода, отвореност, възможности. Е, същевременно Европа означава и поемане на отговорност. Последната вълна от климатични ем, протести показват, че поколение Хикс и поколение Y са готови да поемат своята отговорност. Аз като една малка част от това, тези поколения и като родител съм готов да поема своята отговорност. За нас 2050 година не е просто цифра. Това е година, която най-вероятно ще доживеем. А сега преминавам на литовски родния си език. Моя политическа кариера prasidėjo rinkimais и парламента Гимтоя пигардоя Моята политическа кариера започна с избирането ми за член на Литовския парламент в Вилнюс и председател на Комисията по економически въпроси. През последните години бях министър на економиката. За мен беше чест да служа на моята страна да разбера какви са проблемите, какви са надеждите. Благодаря на моята страна за възможността да тръгна по този път. Научих колко е важно да се изграждат е, мостове между дигиталната економика и промишлеността, иновациите, социалното благоденствие. Аз не смятам, че те трябва да се делят разделени. Мисля, че трябва да работим към едно по-устойчиво, по-здраво и по-устойчиво общество. В качеството си на комисар ще направя всичко възможно да постигнем това. Много от нас са поели този път. Виждаме това от климатичните протести, европейските избори, от Евробарометър. 92% от европейците искат на климатично нейтрален Европейски съюз до 2050 година. И е, председателката фон дер Лайн е, пое това като свой приоритет. За мен една от основните цели ще бъде зеления пак да стане действителност, да включва океаните, околната среда и гражданите върху тях трябва да се съсредоточиме. Уважаеми дами и господа депутати, някои от вас се изненадаха, че океаните са включени в мой портфел. Разбирам безпокойството ви. Искате увереност, че новият комисар ще взема предвид и благоденствието на рибарите. Мога да ви уверя, че това е така. Живеем на синя планета. Риб риболова и океаните трябва да останат основни елементи от е, политиката ни. Политиката трябва да се е, да сочи към много области, вземайки предвид и бъдещето на рибарите и околната среда и промените в климата. Както видяхме от последния доклад на Международния панел за промените в климата, е, това е от огромно значение. Трябва да се занимаем с замърсяването с пластмаса, да се занимаем с замърсяването с различни вещества, които оставят мъртви полета. Трябва да работим за здрави рибни запаси. Това е в интереса и на рибарите, и на всички граждани, и за едно общество, което е по, в много по-добро здравословно състояние. Трите основни инициативи, които са ми възложени във връзка с Зеления пакт, ще бъдат ръководени е, под заместник-председателството на заместник-председателя Тимерсман. Това са областите биологично многообразие, економика в кръг и нулево замърсяване. Биологичното многообразие все повече се смалява. Шестото голямо изчезване на видовете вече е започнал. Като комисар за околната среда ще представлявам Европа на конференцията за биологичното многообразие в Китай следващата година. Тази е, конференция ще ни даде възможност да обърнем е, посоката, в която се движат нещата. Първата цел ще е свързана с е, целта от Париж от за един градус и половина. След това цялостните цели в световен план и на трето място трябва ни механизъм за измерване на напредъка. Нашите партньори участват от нас да дадем по-подробна подкрепа и да се борим срещу загубата на биологично разнообразие. Но трябва да водим и с личния си пример, да действаме в областта на почвите, продоволствието, енергетиката, промените в климата и горите. Ще видим как ще могат да бъдат намерени най-новите, най-удачни решения. Решения за бъдещето, а не решения от миналото. Настоява се за нови стандарти за биологичното разнообразие, които да се прилагат в дейността на енергетиката, економиката и промишлеността. Готов съм да работя по тези теми, но ще имам нужда от вашата помощ, защото биологичното разнообразие трябва да се включи във всички законодателни актове на Европейския съюз. Втората приоритетна област, която ми е възложена, е економиката в кръг. И тя изисква не просто думи, а действия. използваме. Ако из, използваме економика в кръг само за 4 материала алуминий, стомана а, и цимент сред тях, ще намалим наполовина замърсяването, а кръговостта може да премине към други области – текстила, строителството, продоволствието, информационните и комуникационни технологии. Важно е потребителите да правят е, информиран избор и да могат да вярват, когато даден продукт е обозначен като екологичен. Трябва да действаме във всички области, в които можем. В областта на текстила, в строителството и във всички други области. Последната област за действие, която ми е възложена като приоритетна е за нулевото замърсяване като баща, гражданин и комисар искам замърсяването да стане част от миналото. Чиста вода, чисти почви, чист въздух и никакво химическо замърсяване. Това изисква сериозни мерки за справяне с източниците на замърсяване. За химикалите трябва да се гледат опасните вещества и ендокринните е, дисруптори за водата. Трябва да се занимавам с микропластмасите, фармацевтичните продукти и трябва да работя в синергично сътрудничество с комисаря за околната за здравеопазването. Трябва да работим в контекста на политиката от фермата до масата трябва целите за устойчиво развитие да се включат във всички мерки на Европейския съюз. Сега ще изредя целите си за океаните. Първо, пълно приложение на общата политика в областта на риболова. Трябва да потърсим възможно най-доброто равновесие. Ако се е, осъществява устойчив риболов, това води до увеличение на приходите от риболова. Трябва ни политика, която е добра и за риболовните предприятия и рибарите, и за крайбрежните общности, и за околната среда. И трябва да се има предвид, че е, решения, които показват добри резултати в Северно море, не винаги показват добри резултати в Средиземно и обратното. Трябва да вземем предвид характеристиките на всяка зона. И в световен план трябва да настояваме принципите на устойчивост да се прилагат навсякъде, за да може да се постигне целта за устойчиво развитие за живота под водата. Ще работя с комисаря е, кандидат комисаря Хоган е, за, за забрана на, на екологично вредните субсидии. Е, ще работи за правила за действените води, като тези на Антарктика. Трябват ни специални правила за биологичното многообразие в открито море. И трябва много активно да се борим срещу нелегалния, нерегулиран и недокладен риболов, който се отразява много тежко на редовните дребномащабни рибари. Рибарството е благородна професия. Всяка, всеки божи ден рибарите работят в тежки условия, по някакъв път жертват дори поставят по заплаха живота си, за да могат да набавят много висококачествени бълтачини за населението. За мен е много важно, ако системата за контрол в областта на риболова да изпълнява своята функция и да се коригират недостатъците, ако бъдат установени такива. И настоявам да се работи за устойчиво продоволствие, включително и в областта на а, рибните продукти. 5 милиона тона идват от риболова и е, милион и 400 хиляди тона морски продукти идват от аквакултура. Трябва да работим за, обнов... за обновяеми източници на енергия е, в произвеждана в океаните, за биологично разнообразие в морската среда. Ако говорим за цифри, трябва да се има предвид, че някои от тези цифри са по-високи от броя на населението на моята страна. Възнамерявам да работя за приложението на всички области на политиката използвайки всички инструменти. Диалога, преглед на приложението, процедури за несъответствие и също дела пред Европейския съд в случаите, в които има сериозни нарушения при прилагането. Уважаеми дами и господа депутати. Изправени сме пред сериозни предизвикателства. Успехът ни ще зависи от съвместната ни работа. Ще ме виждате редовно в коридорите, в залите за срещи. Ще съм тук за тристранни диалози, за двустранни срещи. Ще посещавам не само столиците, но и регионите и крайбрежните общности получих вече много покани за такива посещения. Както казах в началото, трябва да сме близ, близо до гражданите. Вие сте легитимните представители на гражданите и аз смятам, че трябва да ви им доверие и да работим в сътрудничество през следващите години. Очаквам вашите въпроси. Благодаря. So Благодаря ви. Сега ще започнем с първите седем въпроса от Комисията по околна среда по политически групи. И след това ще има седем въпроса от Комисията по рибарство. Започваме с Комисията НВ. Благодаря ви, господин комисар. Аз ще продължа на шведски. Темите за околната среда и климата занимават целия свят. Една от целите, които съвместно сме определили, изисква да имаме доверие към науката и научните изследвания. Научните изследвания играят огромно, огромна роля за климата, а економиката може да допринесе за намаляване на въглеродния диоксид на мястото на а, синтетичните материали може да се използва дърво. Например, дървото може да се използва и като гориво. Е, е, искам да разработим а, система за а, а, опазване на биологичното а, разнообразие, в което горите играят важна роля. А, Огромна част от европейските гори бяха засегнати от глобалното затопляне и от замърсяването. Сега констатираме, че горите са силно увредени, а оттам и животните, които живеят в горите. Не бива да взимаме предвид само економическите критерии. Не бива да гледаме на гората само от економическа гледна точка. Председателя казва, моля задайте въпроса си. Биологичното разнообразие е много е, важно и в моя въпрос е как е, като комисар ще гарантирате, че е, е, горите няма да бъдат пренебрегнати, а ще се отнесем към тях сериозно. Като пазители на времето, молим да се придържаме към е, е, определеното време. Q. Okay. Thank you. Uh, thank you for your question. And... Благодаря ви за въпроса. Да, а, вие многократно сте искали да се спре обезлесяването. Горите са изключително важни. Около 40% от територията на Европа е покрита с гори. Тези гори трябва да се опазват и да се стопанисват. Също така е важно да се вземат предвид новите предизвикателства, да трябва да направим така, че всяка държава да има план за управление на горите заради горските пожари. Видяхме какво стана в Сибир, в Бразилия, но и в Гърция. Така че не бива да забравяме тази планове за управление на горите. Също така трябва да се прилага европейското законодателство за дървения материал Основното за основната защита на горите обаче ще стане в рамките на стратегията за запазване на биологичното разнообразие. Е, стратегията за биологичното разнообразие ще бъде един от основните стълбове от е, зелената сделка, защото двете не са възможни е, едно без друго. Така че трябва, трябва да се спре разрушаването на горите а, и да се вземе предвид Натура 2000 и да се приложи наистина на практика а, стратегията. Не, че не трябва в Натура 2000 да има никаква човешка дейност, но ние трябва да и направим оценка ще предложим конкретни измерими дейности и съответното финансиране за тях. Последващ въпрос 30 секунди. Понеже е, ще има сътрудничество и между комисарите да задам един въпрос, свързан с ресорта на господин Тимерманс. Е, климата и неговото опазване е, и е, връзката с горското стопанство. Чудесен въпрос. Мисля, че Мисля, че в а, а, писмото за възлагане на мандата много ясно се а, казва, че трябва да изготвим стратегия за биоразнообразието. За целта е необходимо да се работи с Франц Тимерманс, защото това засяга и други области от законодателството, като селското стопанство, например. Изобщо всичко, което ни а, създава проблеми и което причинява това шесто масово унищожаване. И аз ще бъда а, много решителен, защото а, а, са необходими наистина повече средства, но, но ние трябва да подходим стратегически по тази е, цел, е, за да може биоразнообразието да залегне и в други ресор, защото не може да правим земеделие както до сега и едновременно с това да имаме амбициозни цели за биоразнообразието до 2300. Благодаря за социалистите и демократите Сезар Луена. Благодаря. Трябва да сложим край на безразличието пред климатичната криза. Повече от 400 хиляди души умират от лош въздух и причинява хронични заболявания, смущения в храносмилането, проблеми в много други области. Така че подобряването на състоянието на въздуха може да подобри състоянието. Какво ще направите, за да се намалят емисиите при източника от индустрията и други източници и да се спазват изискванията за качество на въздуха във всички държави членки. Трябва да се адаптира съществуващото законодателство към международното. Вие поемате ли ангажимент за това? Ще предложите ли по-строги изисквания относно емисиите от автомобилите? Okay. Thank you very much for your question. Indeed, uh, Аз поделям същото виждане. когато 400 хиляди души умират ежегодно поради замърсяване на въздуха в Европейския съюз, това е състояние, което не може да се счита за приемливо. Има огромни загуби над 24 милиарда годишно. Що се отнася до Световната здравна организация, нашите стандарти за фини частици са тези, които отговарят на нивото, което беше допустимо през 2006 година. Аз подкрепям създаването на план за действие да се завишат изискванията за качество на въздуха. Ще се направи преглед на европейската законодателна рамка в това отношение, за да бъде адаптирана към най-новите доказателства. Освен това, ще се подпомагат в по-голяма степен държавите членки и градовете, за да могат да се адаптират. Що се отнася до чистите зони, местните власти могат да решат да ограничат трафика или да създадат зони свободни от СО2 емисии. в рамките на 5 годишния мандат би могло да се въведе Евро 7, като работим съвместно с комисарият по търговските въпроси. Относно дизеловите автомобили имам още въпроси. Считате ли заедно с коментария комисаря по вътрешния пазар да наложите задължителни изисквания за тези автомобили за целия Европейски съюз? последния скандал Дизелгейт, след него мисля, че трябва да се сложи край, да се щупи стената на безразличието. Благодаря ви за въпроса. Що се отнася до Дизелгейт, мисля, че можем да се извлечем много важна полука че не е допустимо да има друг такъв случай, като Дизелгейт. Производителите, индустрията осъзнават този факт. Що се отнася а, до от изтеглянето от пазара на автомобили, на 1 септември 2020 година ще има такава възможност. Ние трябва да помогнем нашата индустрия да е конкурентоспособна, да видим къде се развива, възприемат се технологии като въглеродната, електроенергия все повече се използва. Така че можем да настигнем някои от популярните модели американски автомобили на електрически батерии. Ние трябва да помогнем също и за по-екологосъобразен обществен транспорт. Благодаря ви. Да, може да приключите изречението си, няма проблем. Така, следващото изречение може да го оставите за по-нататък. Давам думата на Фредерик Рис от Обнови Европа. Добър ден! господин Селенкевичуис. Добре дошъл в Европейския парламент. Вие сте най-младият кандидат-комисар в историята и отговаряте за океаните. Сега обаче трябва да се постигнат резултати. Като доклад по директивата за пластмасите и за риболовните инсталации, съоръжения. Искам да обърна внимание именно тези въпроси. В 11-та страница вие казвате, че искате да се види кои от пластмасите могат да се използват и да бъдат биоразградими. Що се отнася до биоразградимостта на пластмасите, аз съм малко задачена – Знаете, че няма никакъв европейски стандарт в тази област, за да е установено в реални условия, особено в морската среда. Сигурен ли сте, че това е верния път? Това, което ме притеснява, е, че промяната на менталитета, на парадигмата, която искаме, ние сега се предлага нещо, което няма да промени менталитета и засяга и потребителите и производителите. И вторият ми въпрос е за прекаленото използване на пластмасов амбалаж. Предвижда се нещо за следвата година. Готов ли сте да се ангажирате за намаляване и то задължително и с конкретни цифри? Благодаря ви за въпроса. Разбира се, аз съм съгласен, че нещата не могат да продължават както до сега, защото така през 2050 година ще има повече пластмаса в океаните и моретата, отколкото риба. Комисията предприе една много важна стъпка заедно с Европейския парламент за забрана на пластмасите за еднократна употреба, но не можем да спрем до тук. аз ще се стремя към пълно изпълнение на стратегията за пластмасите. Следващата стъпка трябва да обхване микропластмасите, особено в текстилната промишленост, в гумите, в палетите. Биоразградимата пластмаса, която споменахте тук, трябва да се създаде една добра нормативна уредба и да се види къде може да се прилага този тип пластмаса. Това е следващата стъпка, а именно да се справим с проблема с прекомерното използване на пластмаси като опаковки. Не, трябва да се отчитат и нуждите на обществото, както и бизнеса, който също би могъл да намали своите разходи. Трябва да има международни действия в рамките на ООН, Г7, в двустранните отношения с партньорите ни. Ние имаме добър пример и аз ще следвам този път. 15 секунди за допълнителен въпрос. Разбирам добре ангажиментът на кандидат-комисаря относно микропластмасите. Ще се го отбележа, това е много важно. Още един въпрос за екодизайна, за дълготрайността и за рециклирането на продуктите. Смятате ли да се въведе филтър за микрочастиците? в, да се инсталират такива устройства в пералните. Вие добре отбелязахте пералните. Те са една от сферите, където може да се направи повече в областта на екодизайна. Екодизайнът може да бъде още по-широко възприеман – за мен това е нещо чудесно, което беше създадено и благодарение на този парламент. Спомням си дебатите за екодизайна. Хората казваха, сега Европейския съюз ще регулира и кружките в нашите страни, но след това се видя, че се спести електроенергия толкова, колкото е необходима за захранването на Италия. И то за цяла година. Ние трябва да запазим тази а, амбиция, трябва да въведем нетоксичен цикъл пластмасите да бъдат произвеждани от нетоксични химикали, за да може да се използват допълнително в кръговата економика. Чрез иновации могат да бъдат намерени много различни приложения. Свен Гигълт от групата на зелените. Господин кандидат комисар, в вашите писмени отговори вие подчертавате факта, че най- уязвимите а, а, народи на Европа са най-уязвими за опасни субстанции. Например, такива, които вреждат ендокринната система, наноматериали и така нататък. Броят на засегнатите според статистиката на хората, които страдат от смущение в ендокринната система, се увеличава. 25% от децата в Германия, в това число и моите собствени, страдат от така наречените детски зъби, е, болест, е, свързвана с бифенол А, е, вещество, което смущава действието на ендокринната система. Какви действия ще предприемете, за да запазите нашите деца и другите уязвими групи, за да не бъдат те изложени на тези вещества. Ще изготвяте ли стратегия срещу вещества, които вредят на ендокринната система, наноматериали, коктейлни ефект и така нататък? Благодаря ви много за въпроса. Напълно ви разбирам не само като кандидат-комисар, но и като баща, като потребител. Като баща на едно три годишно и половина дете и баща на едно дете, което ще предстои да се роди. Важно е, разбира се, да се обърнем към въпроса за химикалите. Важно е да се използват безопасни нетоксични вещества и материали. Ние сме шампиони по прилагане на директивата РИЧ. РИЧ няма аналог в света, така че е важно тази директива да се прилага. Специално до веществата, увреждащи ендокринната система, да, трябва да изцяло да се приложи новата стратегия, която ще бъде стъпка напред, но най-вече трябва да се заложи на принципа на предпазливостта. Веществата, смущаващи ендокринната система, трябва да бъдат стандартизирани и трябва да се поставят на едно и също равнище с CMR. На второ място трябва да се защитят най-уязвимите децата и е, възрастните хора, за да се забрани употребата на тези вещества в играчките, козметиката, която използваме върху кожата си, материали, които са в контакт с храната. Ако позволите, благодаря ви за а, обещанията. Що се отнася за нетоксичната околна среда и стратегията за нея, ще има ли резултати в тази посока? Благодаря ви. А, амбицията за нулево замърсяване включва три основни стълба план за дейност е, ти е за чист въздух, за чиста вода и, неток, и стратегия за нетоксична среда, която трябва да отиде по-далеч. Доста сме направили, е, сме направили през изминалите пет години. Много работа е свържена. Много химикали бяха подложени на нови тестове. Законодателството беше преразгледано и ние можем да стъпим на това, на, на това изключително солидно законодателство. След, следващия въпрос Симона Балтасар за ИД. Era commissario designato, è un portafoglio molto importante il suo e sono certa che il suo lavoro verrà guidato благодаря ви много, господин кандидат комисар. Работата, която вършите, със сигурност няма да има за цел да тича след спешните ситуации, е, е, ще иска да предвижда нещата предварително, възоснова на научни проучвания, на научен метод, възоснова на поне някакво минимално равнище на економически и социален здрав е, разум. Е, възнамерявате ли да, да действате във връзка с съобщението на Комисията за въздействието на фармацевтичните продукти. Комисията установява, че във всички държави членки се установява наличие на фармацевтични продукти във всички е, типове води. Това се отразява на здравето, отразява се на околната среда и все още не е напълно ясно точно какви са опасностите за човешкото здраве и какви са безвредните концентрации, но е необходимо да се проведат поручвания, да се е, събере информация по тази тема. И така, възнамерява ли новата комисия да въведе законодателни мерки за екологичното въздействие на фармацевтичните продукти? Благодаря. Фармацевтичните продукти вече са включени в правните норми за водите е, като част от химическото замърсяване. И това е факт вече от доста време. И е важно да се засили наблюдението на приложението на плана за действие за водите. По-настоящем се преразглежда целесъобразността на директив, рамковата директива за водите и е, на директивата за екологичните качествени стандарти. И ако се стигне до заключението, че има нужда от промени в тези правни норми, е, такива ще бъдат предложени. Всички виждаме, че фармацевтичните продукти се увеличават, увеличават своето въздействие. Много е важно да не стига до водите и основният начин за предотвратяване на въздействието е да се реагира при първоисточника. Само така може да се действа с нулеви емисии, нещо, което е цел на новата Европейска комисия. In conclusione, la Commissione adotterà. И така, в заключение, Възнамерява ли комисията да разработи законодателни норми или не и ако разработи такива, какви ще са те, регламент или директива? А, какво ще е по-подходящо? Няма ли да е по-добре да е директива, за да се а, зачита субсидиарността по, по по-коректен начин? Благодаря за зададения въпрос. Мисля, че е рано да се, да се каже, но съм готов, когато дойде подходящият момент, да обсъдя темата с парламентарните комисии. Та иначе, както казах, фармацевтичните продукти вече са включени в е, директивата за водите. По-настоящем се прави преглед на приложението на тази директива и едва след като се е, приключи с проверката, ще стане ясно дали има нужда да се включват допълнителни фармацевтични продукти. И след като получим данните, съм готов на разговор с Комисията по околна среда. Пьетро Фиоки. Следващият оратор е от ЕКР. Пьетро Фиоки. Господин е, комисара е, през миналото десетилетие се увеличават е, големите хищници, кормораните. Моля, дайте знак къде, къде сте седно, за да ви види комисаря. Тук съм. Всичко е, това е, води до катастрофално въздействие върху биологичното разнообразие и е, трябва да се действа за безопасност на хората и на костопанските животни. Става дума и за оцеляването на малки ферми и рибарски предприятия. Все повече се обръщат към Европейския парламент за опасности, свързани с видове като е, вълците. Вие като комисар как можете да балансирате строгите закони за защитата на тези живота и някои от ловните общности в Европа са показали много голям ангажимент към е, е, консервация на животните. Над 25 милиона европейски граждани принадлежат на тези общности. Каква ще, какъв ще е вашият ангажимент, за да може е, замърсените и застрашени области да се възстановят в балансиран вид? Благодаря за въпроса. Разбирам въпроса ви. Аз съм от е, страна, в която селското стопанство е много активно. Има случаи, в които селски стопани е, губят животните си е, поради нападения от диви животни. Обаче, мисля, че е, крушумите не са решение. Що се отнася до вълците, те все още са доста застрашени. Затова мисля, че става въпрос за постигане на съвместно съжителство. Вълци винаги е имало. Опитваме се е, да е, възстановим е, съвместното съжителство. Единственият начин да бъдат запазени те е, е чрез мерки за защита. Когато са нападани домашни животни, въпросът ми винаги е Добре, а имало ли ограда, имало ли бариера, която да попречи на вълците да стигнат до тях? Мисля, че има съвсем прости прагматични решения на съвместното съжителство. В директивата за хабитатите, в директивата за защитата на биологичните видове има някои елементи на гъвкавост и, в, да, в, и държавите членки имат право да а, променят а, някои изисквания, но целта е да се защити да се направи всичко възможно да се защитят биологичните видове, да се защитят сълскостопанските животни и това да стане по възможно най-балансиран начин. Освен това, имайте предвид, че ако някой е загубил сълскостопански животни в Европа, неговите е, загуби се възстановяват изцяло. В допълнение е, е, искам да ви е, попитам за директивата за хабитатите, която се прилага в различните държави членки по различен начин. Какво можете да направите по този въпрос? Благодаря за въпроса. Първо, Директивата е попрегледана, е, преминала е, преглед за целесъобразност и е установено, че е, тя предлага достатъчно е, добра, добри правни норми. В Европа има 66 застрашени видове. Не са само вълци и мечки, има и други видове. И там, където има конфликти с други правни норми има възможност за гъвкавост от държавите членки. Благодаря. Последният въпрос е за първия кръг е, е, членове на Комисията по околна среда. Марин Бяр. Благодаря. Вие имате много важен ресор, както сам подчертахте. Не само младите хора, но и много-много млади хора са обърнали поглед към нас и очакват да се направи нещо. Това са въпроси, които ще определят бъдещето ни. Необходима е промяна в системата. Много от нас тук не сме убедени, че Европейският съюз ще извърши тези промени в системата. Има непрекъснати а, информационни табла, всякакви таблици. Въпросът ми е, и тук въпросът ми опира до биологичното разнообразие. Ние не разполагаме с достатъчно инструменти на европейско ниво. Какво ще направите вие по отношение на общата сълскостопанска политика, търговската политика, промишлената политика, за да се променят моделите на потребление в Европейския съюз. Какво ще включите в плана за биологичното многообразие? Благодаря ви за въпроса. Съвсем правилно отбелязахте стратегията за биологичното разнообразие 2300 трябва да обхваща различни сектори – селското стопанство, промишлеността, транспорта, енергетиката. Всички те са важни. Всички те сега водят до загуба на биологично разнообразие. Ние имаме стратегическа цел. Обеден съм, че сигурно ще бъде и по-добре финансирана, за да се сложи край на допълнителната загуба на биологично разнообразие. Но това няма да стане, ако стратегията за биологичното разнообразие не намери отражение в други сектори. Много ясно е заявено в писмото за възлагане на мандата на заместник председателя на комисията Франс Тимерманс. Аз като комисар трябва да работя по стратегията, но заместник председателят на комисията ще координира дейността. Мисля, че така можем да постигнем чудесни резултати и не само да имаме такива а, табла за отчитане на резултати, а, но да измерваме резултатите, да има отчетност, освен това да бъдат отразени в други отрасли, които към момента причиняват най-голяма вреда на биологичното разнообразие. Благодаря ви много. Аз все още считам, че трябва да водите доста важни битки, дори преди нещата да стигнат до Тимерманса и стратегията от стопанството до трапезата ще бъде един от тези въпроси. Какво ще направите така, че да се обърне внимание за климатичното правосъдие, за потребителите, за биологичното разнообразие? Стратегията от стопанството до трапезата е един добър инструмент за да се сложи край на обезлесяването и то не само в Европейския съюз. Ние трябва да направим оценка и на общия отпечатък, който имаме и извън пределите на Съюза. А, също какъв е ефекта от, гор, от а, а, дейността ни по цялата верига, за да знаем какво стига до трапезата ни тук в Европейския съюз. Ние имаме високи стандарти. Ние трябва да знаем каква е веригата на доставки, да не води до обезлесяване. Господин кандидат комисар, вие казахте, че очаквате да работите с евродепутатите през следващите пет години като британец. Аз приветствам тази възможност също. So we've had team... Така, изслушахме сега представителите на комисията ЕНВИ. Сега ще применим към координаторите от Комисията по рибно стопанство. Господин Милан Мон от НП има думата. Благодаря ви. Господин кандидат комисар, радвам се, че вие започнахте изказването си, казвайки, че е важно да се добави рибното стопанство към вашия портфел. Надявам се, че ще го предадете и на Форднер Лайн. Искам да се спра на Брексит. Ние искаме економическият търговското партньорство между Европейския съюз и Обединеното кралство в бъдеще да е свързано с споразумение, което ще допусне взаимен достъп до водните ресурси. Освен това, да се привлекат повече млади хора, но това означава да се подобрят условията на живота. Не става дума да имаме повече флоти за риболов е, или пък да ловим повече. Какво е виждането ви за обновяването на поколенията в е, рибното стопанство? Също за дребномащабния риболов. Е, нещо много важно за Европейския съюз, тъй като 65% от флотата е именно такава. И това трябва да се има предвид в законодателните реформи, да се правят оценка на въздействието и тези нови изисквания да се прилагат постепенно към древномащабния сектор на риболова. Благодаря ви много за този въпрос. Относно Брексит. Имаше вчера предложение за план, но все още не знаем точно как ще се осъществи. Искам да благодаря на господин Барние за това, че отдели време да се срещне с мен няколко пъти, да ми даде информация за преговорите по Брексит, за да сме готови за всякакъв вид сценарий. Ние сме готови да разговаряме с Обединеното кралство – Разбира се, че ще има преговори за споразумение за напускане на Обединеното кралство. Това ще бъде по-добре, защото ще има преходен период. Ако няма сделка, има различни сценарии, които ще се обсъдят в последствие. Но искам да ви уверя, че ние сме подготвени. Относно обновяването на поколенията и заетостта на младите хора – в Страсбург се срещнахме, разговаряхме за това. Срещнахме се и с други евродепутати, които поставиха този въпрос. От Италия имаше постави. Така че аз обърнах внимание на този въпрос. Дали ако се подобрят нещата, повече млади хора ще бъдат привлечени към рибното стопанство. Аз не съм съвсем убеден. Аз също съм млад човек. И ако трябва да избирам на какво ще се базирам, когато правя своя избор, за да имам сигурност в бъдеще. Тоест, ние трябва да гарантираме такава сигурност в бъдеще и да има баланс между социалните, економически и устойчивите аспекти. Така те ще са убедени, че има бъдеще този сектор. Чрез финансиране от Европейския фонд и чрез други източници на финансиране ще помогнем на рибарите. За допълнителен въпрос. Благодаря за това, че поемате този ангажимент. Това е предизвикателство, което е много сериозно. Добрете условия на живот и добрите условия на борда на риболовните кораби са важен елемент. Относно периода за преход, не това питах, а по-скоро след като напусне Обединеното кралство, какво се предвиза за в последствие? Ще има голям ново економическо сътрудничество, но тук не бива да се пренебрегва рибното стопанство. Благодаря ви за въпроса. Съгласен съм, що се отнася до младите хора, че трябва съвместно да се справим с предизвикателството. Ще имаме диалог, ще поканим заинтересованите страни, ще направим максималното, за да превърнем работата в рибното стопанство една почтена професия. Не бива да се изключва рибното стопанство за господин Барние въпросът за сделка е много важен. Той е отговарял във Франция преди години за рибното стопанство, добре е запознат с проблемите, така че този въпрос със сигурност е обхванат. Госпожа Агилера за минута и половина. Благодаря, господин председател. Добре е дошъл, кандидат комисарио. Сектора на рибното стопанство в Европейския съюз е изключително важен, що се отнася до доходите, заетостта, както и прехраната, също културната идентичност. За много крайбрежни золи това представлява близо половината от заетостта, а в малките села, особено в малките села, групата на социалистите и демократите не може да забрави тези общности тъй като те дори не се споменават а, а, в а, названията на ресорите на комисарите. Дали а, ще настоявате да няма съкръщаване на средствата за Европейския фонд за морско дело и рибарство, както настоява този парламент. Също социалното измерение, социално-економическото измерение, като важен стълб на стълба, един от важните стълби на рибанството, трябва да обърне получи достатъчно внимание. А, също за древномащабния риболов и привличането на повече млади хора а, там. И така, какво ще направите, за да се а, защити сектора на рибарството? Освен това, как ще обърнете внимание многогодишните, многогодишните планове. Thank you. Thank you for your question. Благодаря ви за този въпрос. Що се отнася до крайбрежните общности, ние не трябва да ги изоставяме. Аз все още отговарям за економиката и иновациите като министър в моята страна. Всеки петък посещавам различни региони на Ние имаме 60 такива региона. До сега съм посетил 52. Посещавам големи промишлени обекти, малки магазини и го правя, защото искам да видя как те се справят с законодателството, което приемаме и което те трябва да прилагат е, на място. Същото се отнася и е, за рибарските общности. Ние ще водим диалог с тях. Е, общата политика в областта на рибарството търси баланса между устойчивостта, социалните и економическите аспекти и Европейския фонд за морско дело и рибарство е един от инструментите за постигане на тези цели. Що се отнася до многогодишните планове, мисля, че всяко морско пространство е уникално и трябва да се отчита този факт. Затова е необходим диалог, да се разговаря с държавите членки, с консултативните съвети е, и след това в плановете да се постигне баланс. Устойчивостта е дългосрочна цел, която може да привлече младите хора в този сектор. Да, сигурността е важно. Условията на борда на корабите също са важни. Но те трябва да видят, че имат бъдеще в този сектор, ще могат да изкарват прехраната си, да издържат семействата си и също да могат да се развиват професионално и да разширяват флотата. Допълнителен въпрос. Трябва да признаете социално-економически и екологически аспект, които не винаги се признават достатъчно. Бихте ли конкретизирали нещо? Ще подкрепите ли парламента да не се допусне съкръщаване на средства от фонда за рибарството? Какво ще направите за жените в сектора на рибарството, тъй като тяхното участие не е признато, не се споменава често, така че нека да имате предвид и жените, които са заети в сектора на рибарството. Благодаря ви много. Що се отнася до многогодишната финансова рамка, вече има предложение. Той е в парламента. Надяваме се, че ще можем да запазим амбицията ни в областта на устойчивото развитие, в областта на социалните и економически области, що се отнася до участието на жените е, и постигането на баланс между половете. В един от докладите, с които се запознах напоследък, е, установих, че е необходимо да се подобрят нещата. Първо, за сега се обръща мания повече на тези, които извършват реално риболова, но нека да не забравяме и онези, които се занимават с административната и организационна работа. Те също трябва да получават възнаграждение и да се ползват от уважение. Ние в консултативните съвети трябва да имаме равно представителство на двата пола ние трябва да дадем личен пример в това отношение и да отидем дори още по-далеч, да обсъдим с сектора, с, с заинтересованите страни. Следващият оратор е господин Карлескинд. Благодаря. Много, господин председател. Господин кандидат, е, комисар, последната реформа на общата политика в областта на риболова през 2013 година позволи въвеждането на множество инструменти за управление на риболова. Тук имам предвид многогодишните финанс, е, планове за управление, говоря за техническите мерки, е, за мерките срещу улова на млади индивиди. Всичко това има за цел да се постигне нарушението на морските екосистеми и да се постигне устойчив риболов. Обаче, <clears throat> въпреки че това са много добри цели, не винаги се постигат резултатите. Ето, например, плана за правление на Балтийско море, което със сигурност познавате добре, последният план от преди 3 години от гледна точка на рибните запаси се вижда, че нивата на треската са твърде ниски има натиск не само поради риболова, и има проблем свързан с промените в климата и с замърсяването, което навлиза в морето. Вие имате голям портфел екология и океани. Смятате ли, е, че ако е, се разглежда само риболова като източник на натиск върху екосистемите, това е достатъчно? И възнамерявате ли да използвате всички средства в своя портфел, за да е, позволите по-добре разбиране на загубите на морски ресурси? Thank you very much for your question and... Благодаря много за зададения въпрос. Да, прав сте. не само е, риболова води до намаляване на биомасата и до е, броя на индивидите в рибните запаси. Е, става дума и за състоянието на екосистемата. И за това, което говоря за стратегията за 2030 година, им предвид не само моретата и океаните и състоянието на а, земята. Трябва да си има предвид, че а, здравословно функциониращите морета и океани представляват много добър начин за поглъщане на въглероден двуокис. През 2013 година е приета общата политика в областта на риболова. През 2022 година нейният преглед ще бъде включен в моя мандат. Но трябва да има предвид, че общата политика в областта на риболова не е, е правна мярка, която има за цел да вземе предвид всички причини. Е, тъй или иначе вече се предприемат мерки в областта на стратегията за биологичното разнообразие и е, новият зелен пакт ще вземе предвид много различни области. Така че политиката в областта на риболова трябва да бъде приведена в съответствие с този нов зелен пакт. И така през 2022 година ще трябва да я разгледаме много внимателно и се надявам, че мога да разчитам на парламентарната комисия за работата по тази изключително сложна техническа тема, която има не само екологични измерения, но има и социални измерения. Така че разчитам на добро сътрудничество с вас. Merci pour, euh, merci pour votre réponse. Donc, j'ai bien entendu votre réponse. Je me félicite d'un point. Благодаря много за дадения отговор. Казвате, че бихте искали да правите посещение на място. Поздравявам ви. Много е добра тази идея. Ами в такъв случай предлагам всички тези реформи да бъдат подготвени не само в сътрудничество с вашата администрация, която разбира се е, има много информация, много добри идеи, но работете и с нас и идвайте тук често, не само веднъж годишно, формално, неформално, за да поддържаме добър контакт. Благодаря ви много, господин Канскин. Е, благодаря и за поканата ви, когато се срещнах, която отправихте в Страсбург, да посетя и е, Бретан. Благодаря. Надявам се, че ще можем да, че мога да разчитам на вас за добро сътрудничество. Госпожа Осаливан, минута и половина от групата на Зелени. Благодаря много. Моят въпрос към вас е свързан с Европейския фонд за моретата и риболова. В Комисията по риболова тази тема се обсъжда още през, е, от юли насам. Проблемът е, че Европейският съюз продължава да осъществява свръх риболов, който надхвърля в голяма степен е, капацитета на океаните да се възстановяват. 41% показват последните проучвания от е, риболовните запаси в, севери, запаси в северичната част на Атлантическия океан са предмет на прекомерен риболов. Е, в други е, зони има до 70% прекомерен риболов. И всъщност може да се окаже, че последните усилия на комисията могат да увеличат свръхкапацитета на риболовния флот. Допълнително капацитет субсидиите, които увеличават е, капацитета на риболовните е, кораби водят до прекомерно увеличаване на риболова. Няма нужда да вярвате на мен, вярвайте на учените, които го твърдят. И моят въпрос към вас, господин кандидат, комисаря, какво ще направите, за да приведете съществуващите усилия в съответствие с ангажиментите поети в контекста на намаляването на свръхкапацитета. Благодаря за въпроса. Съгласна съм. Многогодишната е, е, Европейския е, фонд за морско дело и риболов трябва да подкрепя нашите цели. И трябва да имаме предвид, че става дума за ограничена сама пари и за това, че става дума за на публични средства. Аз като министр на економиката и иновациите в Литва разполагах с право да се разпореждам с голяма сума публични средства, включително и европейски средства. И основната ми политика беше, ако в дадена област може да се е, харчат частни средства, ако има на разположение частни инвестиции, тогава публични средства не трябва да бъдат заделяни. На второ място е, подчертавам ангажимента си да работя в контекста на диалога с комисията и както и в тристранните е, диалози и с парламентарната комисия и с съвета, за да можем да вземем предвид положението и на дребните рибари, на, да, без да пренебрегваме най-важните си цели в областта на общата селско-стопанска политика и устойчивото развитие. Благодаря за отговора. Да, това беше най-важното, което подчертах и аз. Важно е европейската политика да не бъде допуснато да действа против най-добрите налични научни данни. И доколкото разбирам от вас, всъщност това е въпрос. Готов ли сте да оттеглите предложението предложение за финансиране, ако стигнете до извода, че дадена мярка противоречи на добра устойчива политика. Благодаря ви много за въпроса. Нека да не а, започваме с заявки за оттегляне на мерки с а, твърди позиции, защото заявили се твърда позиция, тя много скоро може да бъде предизвикана. Трябва да имаме предвид, че живеем в чувствителни времена. Може да се стигне до Брекзит и може да се окаже, че се е свършило финансирането на Фонда за морско дело и рибарство – до 2021 година и че няма как да се е, включат допълнителни средства в него преди тази дата. Затова ще трябва да работим конструктивно и да намерим най-доброто равновесие. Госпожа Конте от Идентичност и демокрация. Минута и половина. Дайте знак къде се намирате. На 1970... Благодаря, господин Синкевичус. От 1971 година до днес е, във вашата роля са били 11 комисари. Рибарството винаги е било част от друг портфел. Днес а, е, имаме в един портфел околната среда и океаните. Рибарството идва някак накрая. И човек си задава въпроси. Очевидно, госпожа фон дер Лайен отдава твърде малко значение на този голям сектор от економиката. Очевидно, Европейската комисия не е разбрала от какво голямо значение е този сектор. Затова исках да питам дали, да, след като рибарството е зачерпнато като дума, ще намалеят ли ресурсите. Тази комисия трябва да пази достоинството на а, рибарите и на рибарството и да вижда значението им за европейската економика. Е, трябва да включим рибарите много повече в управлението на ресурсите и на моретата. Много често те стават е, жертва на екологични и економически приоритети. И за това моя въпрос е, е, ще повишите ли или ще намалите ресурсите за рибарство през предстоящия период? Не мислите ли, че е важно да, вашия ресор да се казва околна среда, океан и рибарство, за да се покаже колко е важен сектора? Благодаря, благодаря ви за въпроса. Първо за наименованието. Нека да погледнем отвъд наименованието. Нека да видим какво е съдържанието, защото то е важно. защото не наименованието ще помогне на общността и ще я представлява. Нека да насочим и да вложим цялата си енергия в онова, което трябва да се направи за рибарите и за да се решат техните проблеми. Много правилно забелязахте, че предложението за МФР е на лице, то няма да бъде променено, то вече се обсъжда. Важно е обаче да се помогне на рибарите да решат и някои екологични проблеми. Също така да се разбере, че екологичните проблеми не се дължат е, само на дейността на рибарите, включват много повече. Така че околната среда и е, рибарството са здраво свързани. И такава трябва да бъде нашата цел, тази връзка да се запази. За нея трябва да работим. Anche se il nome quindi non è nel suo portafoglio, non dimentichi però che la pesca. Добре, просто рибарството не се споменава в портфела а рибарството има устойчиво бъдеще. Вие смятате ли, че рибарството е фундаментална част от е, европейската економика? Също искам да посоча, че рибарството в Средиземноморския регион е в много е, теж, тежка фаза. Рибарите трябва да се борят с тежки проблеми, борят се за оцеляване. Какви стратегии имаме за Средиземно море? Може ли да разчитаме на вас? Thank you. First of all, it is important. Благодаря ви. Важно е, да има разно, равнопоставеност. Важно е да се спре нерегламентирания незаконен риболов. Защото рибарите имат е, проблем с незаконния е, риболов. Е, незаконен риболов съдържа е, цял спектър от проблеми, в това число и економически. Да, не се плаща данъци, не е гарантирана безопасността на труда и така нататък. Така че ние трябва да се борим с правилните средства срещу незаконния риболов. Преди днешното изслушване посетих дома на европейската история. за подписването на римския договор е, е, е имало проблем с превозването на самия договор физически, дори ми той е бил подписан само на първата и последната си страница, така че този съюз е основан на доверие. А, може ли да отговорите на въпроса на госпожа Конте за а, Средъземноморето, което тя всъщност ви зададе. Благодаря, господин председател. ще има напредък по отношение на програмите, по многогодишните планове за Средиземноморите. Ще трябва да продължим да работим, ще трябва да направим оценка на колкото може повече запаси, защото такава оценка не е направена и когато съберем колкото може повече данни, тогава ще предложим добър, устойчив подход за общностите на рибарите, също така двустранните споразумения Медфорфиш, например, тъй като в Средиземно море ловят риба и други държави. И трябва да направим е, така, че не само ние, които спазваме, е, не само ние да спазваме правилата, но и нашите партньори също. Госпожа Томашич. Господин кандидат е, комисар, регионализирането е нещо много важно и е голям приоритет за държавите членки. Заед, заедно а, а, Разработили сме а, е, а, е, планове за съхранение на запасите, които обхващат обратното хвърляне а, е, и ред а, такива мерки. Моя въпрос е принципа на регионализация ще бъде ли гарантиран в следващите законодателни предложения, особено, що се отнася до риболовните запаси на Средиземно море. Ще имаме ли а, е, план за управление на а, е, древните риби в Адриатическо море? Thank you. Indeed, I think Said, every... Благодаря. Да, всеки вид е уникален и той трябва да бъде оценен. за дългосрочната ни цел устойчивостта е най-важното нещо – аз е, съм евродепутат от е, Литовския парламент и като такъв вярвам в диалога. Смятам, че многогодишните планове са точно инструмента за установяване на диалог с местните общности. Този диалог трябва да се води с държавите извън Европейския съюз, защото така може да се намери най-доброто решение. Трябва да продължим да работим по този начин. Многогодишните планове показват, е, че има напредък по отношение на много риболовни запаси и постигайки такива споразумения, можем да провеждаме по-стойчив риболов, но и да направим много повече. Да намерим споразумение между нас самите, между европейските държави и между нас и неевропейските държави. Благодаря за отговора. интересувам още следното. Как и по какъв начин ще гарантирате, че ще бъдат взети повече предвид е, мненията на експертите при тълкуването на законодателството? Благодаря относно експертите. Те са партньори в продължение на много години по редица въпроси, движението на рибата, тон и така нататък. Мисля, че няма никакви пречки те да не продължават да бъдат включени. А, също така трябва да ви обърна внимание на консултантските съвети. Те също са важни, защото тяхната специалност е да представляват така както едрия, така и дребния риболов и това е шанс. Техният глас също трябва да бъде чут. Господин Бомпар. Синкевич. Господин Синкевичуис, преди няколко дни беше публикуван специален доклад за океаните и той буди сериозно безпокойство. Трябва твърдо да се реагира, за да се справим с множеството замърсявания. С 10 от 2050 година са намаляли редните запаси и какво ще направите по отношение на пестицидите и интензивното животновъдство, които в голяма степен са виновници за това положение. В готови ли сте да се намали също скоростта на морските съдове, за да се намали също вибрациите и шума. Освен това, влияние оказват и отпадните води върху чувствителни видове. Готови ли сте да се въведат по-чисти видове гориво, както сега се прави за Ан- Антарктида? Какви конкретни мерки предвиждате да бъдат предприяти? Okay. Thank you very much for... Благодаря ви за въпроса. Имате пълно право, че океаните са изключително важен ресурс и трябва да се запази в добро състояние. Това е важно за околната среда, за крайбрежните общности. Един от проблемите, на който трябва да се обърне сериозно внимание, е Улва. Няма достатъчно защитени зони. Има също много морски отпадъци, замърсяване. Освен това, трябва да подобрим и международната правна рамка не само държавите членки на Европейския съюз да спазват правилата, а и останалите да го правят. В моя портфел има всичко, за да можем да се справим с тези проблеми, защото в него попада и биологичното разнообразие, където попадат и океаните. Също плана за кръговата економика, когато говорим за морските отпадъци, когато говорим за транспортирането на отпадъци. Мисля, че това създава възможности за економиката ни. Кръгвата економика допринася за повторно използване на ресурсите и така може успешно да се справим с тези проблеми. Разбира се, необходими са много допълнителни мерки. Трябва да привлечем останалите сектори, като селското стопанство от особена важност. Имаме вече проблеми в Балтийско море, тъй като има изтичане на различни хранителни елементи от индустрията. Така че ние трябва да обърнем внимание на всички причини, ако кандидатурата ми бъде одобрена, това ще е една от основните ми задачи. Така че ние можем да работим заедно, тъй като моя портфел включва много аспекти околна среда, рибно стопанство, океани и прочие. Всичко това е свързано. Благодаря ви за отговора. На 100% съм съгласен с вас, когато казвате, че тези въпроси не могат да бъдат решавани само от Европейския съюз. И имам един въпрос, свързан с Средиземноморието. Това е море, което е изключително замърсено. Има 4 пъти по-голяма концентрация на пластмаси там, отколкото в Атлантическия океан. Готови ли сте да се предприемат конкретни действия, за да се намалят отпадъците в Средиземно море? Благодаря ви за този въпрос. Средиземноморието е важен морски басейн. Не само ние трябва да използваме наличните инструменти за подобряване на състоянието с околната среда в Средиземно море и с свръхолода. Но ние трябва да помогнем и на нашите партньори да се борят с първопричините, да им помогнем чрез консултации, като споделяме най-добър опит и като ги привлечем на наша страна. Европейския съюз е в уникалната позиция да бъде водещ в това отношение. Преминаваме към втората част от изслушването. Господин кандидат комисар, 11 въпроса допълнително ще бъдат зададени и тук ще има представители на двете комисии, на НВ и на ПЕШ, което мисля е добър начин да се процедира. Започваме с НП, господин Мазилис. Господин кандидат комисар, искам да се върна към въпроса ви, свързан с вълците. Голям а, тяхната бройка нараства Близо 14 000 са в целия Европейския съюз, така че е нарушен екологичния баланс и това нанася трайни щети на селското стопанство. Също нараства популацията на корморани и рибарите счита, че те са достигнали неустойчиви високи нива и засягат интересите на е, рибарството. Това е проблем в е, е, Балтийско море, включително това е проблем за Литва. Съгласен ли сте, че е необходимо да има повече гъвкавост за държавите членки при регулирането на популациите на някои защитени видове? uh, С господин Жилис сме от една страна, така че аз ще отговоря на моя роден език. Господин е, професор, въпросът е изключително важен. Директивата, която споменахте, предлага определена гъвкавост за държавите членки. Аз осъзнавам проблема за фермерите и тяхното разочарование, когато губят животни. Но решението на този проблем не може да се решава чрез отстрелване. Трябва да се приложат други мерки, за да може да се управлява популацията, да речеме, от вълци. Има европейски фондове, които финансират вече подобни мерки. Освен това, те компенсират фермерите, които са загубили сълскостопански животни. Директивата позволява известна гъвкавост. Що се отнася до кормораните, особено в един от районите на Литва, се вижда ефекта от тяхното присъствие. Дадена е гъвкавост на държавите членки да регулират самостоятелно, ако има заплаха за биологичното разнообразие или за рибарството? За допълнителен въпрос. Аз съм от е, е един град, който е на 200 км е, от морето и съм виждал корморани. Там не има е мястото. Така че решението не е толкова просто. отстрелването на животни, на птици, а също а, разрушаването на гнездата им. Това са все забранени дейности. И това създава проблем за рибарите. За отговор. Искам отново да ви върна към директивата. Нека да видим какво е записано черно на бяло. Тази парламентарна комисия каза, че не трябва да се отваря отново тази директива, тъй като тя предоставя на този етап достатъчна гъвкавост. Затова ние трябва да видим сега дали държавите членки използват всички възможности, които са им предоставени. Европейската комисия, разбира се, може да предоставя консултации, да помага в тълкуването на закона, но вече казах, че съществува гъвкавост. За социалистите и демократите Делара Буркхарт. Благодаря. Днес много често говорихте за това колко е важно да се опазват видовете в борбата срещу измененията в климата. Споменахте и понятието масово измиране, защото след като са застрашени толкова много видове, очевидно може да се говори за масово а, изчезване стратегията за биологичното разнообразие няма да може да спре този процес. И на този фон искам да ви попитам, ще формулирате ли по-амбициозни цели в стратегията за опазване на биологичното образие от 2030 година и ако да, какви? Как ще гарантирате необходимото финансиране и необходимите хора за това? Как ще се борите срещу изчезването на опрашващите насекоми, защото те са важни както за биологичното разнообразие, така и за изхранването? Благодаря ви за въпроса. Първо ще кажа, че имаме цели. Имахме за 2010, имаме за 2020, ще имаме и за 2300 и те ще бъдат амбициозни. Няма как да е иначе. За съжаление, аз смятам, че целите не са достатъчни. Е, те трябва, целите трябва да се измерват и да се следи тяхното изпълнение. Второ, Много е важно да говорим за основните причини. свръх експлуатацията на природните ресурси, на а, моретата, на земята, на влизането на инвазивни видове. Всичко това е свързано с измените на климата. Така че ние трябва да се борим с причините. Да, със сигурност това ще се нуждае е, от финансиране, особено за възстановяването на видове. Натура 2000 ще се нуждае от финансиране, но финансирането не е единственото, което ни е необходимо. Е, и аз е, се надявам, че като се сътрудничам с Франс Тимерманс, ще успеем да постигнем амбициозните цели на биоразнообразие 2000 и 30. Това се надявам да залегне и в останалите законодателства, например законодателството за земеделието, за транспорта. Трябва да използваме инструменти, е, с които можем да оценяваме въздействието, защото въздействието е много важно. Държавите членки понякога се опитват да променят нещата, да ги заобикалят и това хич не е добре, когато говорим за районите по Натура 2000 и като си помислим колко много биологични видове живеят там. Благодаря ви за конкретния отговор. Имам друг един въпрос. Вие е, казахте, е, че целите трябва да бъдат, е, да могат да бъдат измерени. Може ли да кажете какви ще бъдат целите, с които ще отидете да преговаряте? И още един въпрос. Напълно прав сте, като казахте, че целите не са достатъчни, затова искам да ви попитам. ще формулирате ли задължителни юридически обвързващи цели? Uh, regard... Благодаря. Що се отнася до измеримите цели, разбира се, а, тези цели могат, могат да бъдат завишавани с 30% за уязвимите райони, но мисля, че трябва да бъдем гъвкави по отношение на целите за 2030 година биологичното разнообразие. Трябва да ги обсъдим, за да видим какво е виждането на вашата комисия. Много е важно да осигурим изпълнението. Когато говорите за правно обвързващи а, актове. Има много такива, които не се е, прилагат държавите членки. Нулева толерантност към е, не е, изпълнението на правните актове. Що се отнася до целите, ще изготвим стратегия за биоразнообразие. съжаление, нямам такава стратегия все още. Отворен съм да я обсъждам с комисията. С вашата комисия. За НП Никлас Хербст. Искам да насоча вниманието, ето ме, към общия ни регион, Балтийския регион, имаме криза при рибите, която не е причинена от риболова. И за това искам да ви попитам какви са конкретните мерки, които ще вземете там. Е, положението е много трудно, има неизползвани средства и ако предложенията на комисията бъдат прияти от съвета на министрите другата седмица, голям брой рибари, не само в Германия, но и в Дания и Польша ще изпаднат много затруднено положение. Как можем да им помогне? За момента има много малко възможности за тях. Мисля, че трябва небюрократично и бързо да привлечем държавите членки. Не говоря за следващата МФР, говоря за следващата година. Какво можем да направим за засегнатите рибари? Благодаря ви за въпроса. Наистина този въпрос ще бъде е, един от първите, с които ще се заема, ако бъда одобрен. Комисията вече започна разговор с държавите членки относно е, настоящото както настоящата ситуация относно потенциалните възможности в е, финансово подпомагане. Ние сме в края на сегашната многогодишна финансова рамка и ще бъде трудно да се мобилизират е, ресурси, но съм сигурен, че комисията и държавите членки ще намерят решение. Единствено мога да ви обещая, че ако бъда одобрен, ще продължим диалога, за да търсим най-добрите решения. Въпросът не е лек и трябва много добре да анализираме ситуацията и да предложим решение. Няма да спрем тази година. Ще видим какво трябва да се направи за в бъдеще заради намаляването на рибните запаси, особено на някои. Трябва да видим какви са причините, кои дейности са причинили това намаляване на запасите е, и рибарските общности са първите, които страдат. такава една ситуация винаги засяга най-уязвимите. За тях трябва да търсим решение. Решенията може би няма да са лесни, може би ще трябва да мислим как е, да ги преквалифицираме, за да могат те да правят нещо друго, дали не може да е, превърнем региона в туристически и така нататък. Може би в допълнение към това, което казахте, ние вече установихме, че проблема не е поради свръхулов, а поради измененията в климата. Комисията ще възприеме ли цялостен подход, а не да си говорим само за, само за квоти? Да, Климатичните изменения са в основата на настоящото положение. Температурата на Балтийско море се увеличи, което имаше унищожителен ефект върху треската. Запасите от треска са на път да изчезнат и трябва да подходим цялостно, както казахте. Но пак повтарям, законодателството и в другите области трябва да се изпълняват. Замеделските дейности, използването на пестициди, фертилизатори и така нататък, те също са част от причината за кризата в Балтийско море за Реню Мария Родригес Рамос. Благодаря, господин кандидат комисара. Вие ще отговаряте за новата стратегия за биоразнообразието. Така ви е възложено от новоизбрани председател на комисията. Трябва да има нови мерки за биологично разнообразие в производството, в селското стопанство и прочие. Един от проблемите е свързан с бюджета. Този бюджет не е достатъчен, за да защитим биологичното разнообразие. Мрежата за защитените зони се нуждаят много средства, а тези, с които разполагаме, покриват едва 20% от нуждите. Неправилното транспониране или неприлагането им правилно на нормите в областта на околната среда от страна държавите членки е, водят е, до над 55 е, милиона разходи за здравеопазване. Можете ли да кажете пред нашата комисия, че новата стратегия за биоразнообразието ще разполага с адекватен бюджет, дали възнамерявате да се въведат мерки за подобряване на системите на контрол и за изпълнението на общностното законодателство, като се има предвид, че Европейската комисия е пазител на договорите. Благодаря ви за поставения въпрос за бюджета. Аз ще бъда много категоричен, че е необходимо да има достатъчен бюджет. Ние ще работим заедно с заместник-председателя Тимерманс, както и с останалите комисари. Новоизбраният председател на комисията ясно заяви, че това е стратегическа цел. Стратегическите цели, според мен, трябва да разполагат с адекватно финансиране. Разбира се, решението ще се вземе от колегиума. Ще има преговори, относно приоритетите. Но ако видим какви са основните приоритети, целите за устойчиво развитие, това е в основата, т.е. биологичното разнообразие е един важен елемент за постигане на тези цели. Един неоданъчен доклад на ООН посочва, трябва да има внимание да се обърне особено на биологичното разнообразие, което отговаря за 37% от доброто състояние на околната среда. Така че са необходими повече действия. Що се отнася до загубата в околната среда, ние ще имаме нулева толерантност относно изпълнението. Това е посочено и в писмото за възлагане на мандата ми. Аз казах в встъпителното си изказване, че ще търся всякакви възможности. Разбира се, трябва да се помогне на държавите членки чрез диалог, но ако не бъдат положени достатъчни усилия, тогава могат да бъдат заведени процедури за неизпълнение, което вече става. допълнителен въпрос е, можем да очакваме по време на вашия мандат нов инструмент, който да е достатъчно амбициозен за защита на горите, не само на европейските, но и на трети държави, които са силно засегнати от нашето потребление. И по-точно, имате ли конкретни мерки предвидени за подобряване на сертификацията на веригата на, до... на създаване на стойност и на доставките? за отговор, що се отнася до обезлесяването извън пределите на Европейския съюз. Разбира се, ние трябва да видим какъв е нашият отпечатък. И аз ще работя много тясно, заедно с другите комисари. Важно е ресурсите, финансирането за други страни да е на разположение, за да се спре обезлесяването. Освен това, трябва да се подобри етикетирането. Важно е също а, да имаме вериги на доставка, които а, да не са резултат от обезлесяване. Така че аз ще работя в тази насока. Благодаря. Сега от независимите Иван Синчич. vam. Vi, gospodine Sinkevićius, dolazite iz Litve i ovdje ste kandidat... Господин Синкевичиус, вие сте от Литва и сте кандидат-комисар за защитата на околната среда и за океаните. Ще ви задам въпрос, който все още не е повдигнат днес. Ще спомена защитата срещу на излагането на лъчение. Ще спомена първо по-общата картина и след това по-конкретни въпроси. Е, настоящите мерки са от 1998 година. Тогава Международна комисия е, получи задачата да е, изследва темата и разгледа само термичното излъчване но допълнително сме получили информация за нетермични въздействия, е, за ионизиращи лъчения. Ето, сега се знае, че има е, химикали, които въздействат върху ендокринната система, но тогава по това време не се е знаело. Сега е, знаем, че има допълнителни влияния на лъченията и вземайки предвид, че вече е, се преминава към 5G, е, ще имаме все повече проблеми. Как може да се гарантира защита срещу тези електромагнитни лъчи? Лечение, е, лъченията и нетермичните въздействия на лъченията. Аз не съм специалист в тази област. но в крайна сметка и слънчевото е, лъчение и и има е, изследвания по тази тема, така както има по темата 5G, е, доктринни дисруптори и прочие. И когато говоря за нулево замърсяване, за е, ендокринни дисруптори и е, пестициди, е, Знамерявам да настоя да се субсидира възможно най-много биологичното земеделие. Ако има научни доказателства, трябва да се действа. Световната здравна организация като цяло много добре работи в областта на заплахите за здравето. И като цяло може да се разчита на нейните препоръки за действие по една или друга проблематична тема. Аз винаги съм готов да приема съветите на учените в, за заплахи спрямо нашия биологичен вид. Благодаря. Казахте, че възнамерявате да пътувате в цяла Европа, кане ви и в Харватия. За съжаление, в Харватия е, телефонните антени никнат като гъби, властите не могат да ги контролират. Няма нужда от е, разрешение за строителство, за да се инсталира такава антена. Е, беше проведено проучване в Загреб беше установено, че има много нелегални антени. Това е от септември 2008 година. Има определени норми за, за антените на телефоните на, за мобилни телекомуникации в близост до училища и детски градини, но те не се спазват. От години се иска по-добра защита, но нищо не се прави. Благодаря. Благодаря, бяха в Хър... Бил съм вече в Харватия, имам много приятни впечатления. Бях там преди две години с жена си. Много са симпатични хората и съм твърдо убеден, че трябва здравето им да се пази в добро състояние. Въпросът е, че трябва да се действа с оценка на въздействието. Държавите членки имат право да прилагат известна гъвкавост, но тази гъвкавост има и своите граници. Не може да се предприемат мерки, които има опасност да застрашат човешкото здраве. Благодаря от името на групата на социалистите и демократите Мохамед Шелим. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин кандидат комисар. Проучванията показват, че економиката в кръг може да поможе за намаляване на емисиите на Европейския съюз на половина през последния мандат Европейския парламент и група на социалистите демократите силно настояха пред комисията да предприеме политика, за да се подкрепи прехода към економика в кръг това доведе до плана за действие за кръговата економика, но действията в него се съсредоточиха основно към крайния, крайния етап на живота на продуктите. Трябва да се а, гледа целият цикъл на живот на продуктите още от самия дизайн. Какви мерки ще бъдат част от новия кръгов план за действие и как възнамерявате да направите така, че Европейския съюз да се доближи е, по-близо до целта за нетоксична економика в кръг? Може ли да се разшири правото, на е, приложеното приложното поле на директивата за екодизайна, за да се включат съображения, свързани с ресурсната ефективност? Освен това, е, младите хора все повече се безпокоят от културата на изхвърляне, особено що се отнася до продукти като дрехите. Какво възнамерявате да направите за кръговата економика в текстилния отрасъл? Благодаря. Економиката в кръг всъщност дава много вдъхновяващи възможности за Европейския съюз за запазване на устойчивост и за е, повторно използване на ресурсите. 88% от ресурсите ни се изхвърлят, само 12% се използват е, реално. Така че имаме много голяма възможност за действие. Трябва да действаме на всички етапи на цикла на живот. От дизайна, вие съвсем правилно споменахте, че още на фазата на дизайна на продуктите едно дадено устройство се програмира така, че да действа само кратък период от време и след това да бъде изхвърлено. Е, освен това е, има дизайн, който прави така, че не може да си сменяме сами батериите, не можем да разглабяме, да кажем, един телефон сами. Така че е много важно да се настои за промяна на дизайна, така че първо цикъла на живот да се удължи, но второ трябва да се използва потенциал на малките и средни предприятия. И тук има много добър пример, може би много от вас го познават. Една е литовска новоначинаща фирма създаде платформа за продажба на използван текстил. Това създава отлична възможност в Белгия, Франция. Важно е в е, економиката в кръг да използваме нови технологии. Дигитализацията е отличен шанс. Що се отнася до блокчейн, могат да се използват тези инструменти за проследяване на ресурси и на материали. И трябва да не забравяме и отрасъл на строителството, който е отговорен за една трета от отпадъците. И е, той ще е сред един от приоритетите в плана ни за действие. Благодаря за отговора. Като допълнителен въпрос, искам да кажа, че смятаме, че трябва да се засилят усилията за справяне с замърсяването с пластмаса. Освен действията в стратегията за пластмасата, какви мерки ще възприемате вие за справяне с пластмасата и намаляване на микропластмасите, които се озовават на целенасочено в козметика и на съвсем случайен принцип в, в други стоки и продукти. В групата на социалистите и демократите смятаме, че е важно и що се отнася до обществените поръчки да се работи устойчиво, защото това може да насречи развитието на економиката в кръг. Как ще засилите използването на устойчиво или зелено действие в обществените поръчки. Когато бях като министр, насърчавах използването на новативен подход към обществените поръчки. Бях отговорен за обществените поръчки и знам, че това променя начина по който хората мислят. Държавите членки трябва да имат определени цели. Трябва да имат яснота точно какъв процент от инвестициите трябва твърдо да са насочени към екологични обществени поръчки. Що се отнесе до пластмасата, както казах, по-рано. Не може да се толерира е, култура, при която продукт се произвежда за 5 секунди, използва се 5 минути и след това 500 години се разра... разгражда. Да не говорим за микропластмасите. Трябва да имаме предвид, е, че ако изобщо се използва пластмаса, тя трябва да е напълно рециклируема и да може е, да, и задължително да не е токсична. Господин комисар? Две, два е, часа вече сте поставен на разпит. Мога да ви успокоя, още малко остана. Госпожа Тот от ЕНП. Господин кандидат комисар, Европейския съюз е, е начало, що се отнася до биоразнообразието, но не е достатъчно, ако екосистемите на планетата се пазят само от един континент. Необходимо ни е глобално сътрудничество. Ваша задача ще бъде да допринесете за това водещите световни политици следващата година в Китай да приемат амбициозно споразумение и да изготвите стратегия за опазване на биоразнообразието до 2030 година. От вашите писмени отговори разбираме, че искате да помогнете на Европейския съюз да играе главна роля на европейската сцена при опазването на биоразнообразието. Как искате да постигнете това? Имате ли конкретни планове? Как ще накарате трети държави да е, направят своите разпоредби по-строги. Благодаря за този въпрос. Разбира се, че е важно да имаме амбициозни цели. А, и ако искаме другите държави да участват, първо трябва да им дадем пример. Трябва да покажем, че нашата система за биоразнообразието наистина е амбициозна, но тя се прилага. Второ, е важно да имаме измерими цели, постигането на които да може да се е, контролира. Сега е трудно да се каже какви точно ще бъдат целите. За целта първо трябва да влезем с диалог е, е, с държавите. Аз ще се посъветвам но а, трябва да сте сигурни, че когато отида в Китай няма да съм сам, а ще взема цяла делегация от комисията Енви, за да сме силни и тогава ще говорим за съответните цели. Когато мислех за това какви биха могли да бъдат тези цели, а, бих казал, че би било страхотно, ако имаме 30% защитени зони в света, и 70% устойчиво управлявани територии. Отделно трябва да имаме политика за Арктика. Има промени в арктическия регион. Ледът се топи. Има голям натиск е, и там не бива да допускаме същите грешки, каквито допуснахме в миналото. Това е, е моят подход към Китай, е, но ще бъда отворен към вашата комисия, за да прецизираме. Важно е и партньорите да участват. Благодаря. Вие споменахте, че е важно целите за биоразнообразието да залегнат във всички политики на Европейския съюз и на държавите членки. Във вашите писмени отговори давате и пример – Вие казвате, че всички, които подписват търговски споразумения с нас, трябва да спазват най-строги изисквания. Какво ще направите, за да накарате другите държави да спазват поетите си международни задължения? И какво ще направите, ако някоя държава членка, не членка, извинете, някоя трета държава не ги спазва? Благодаря ви. Първо ще разговарям с комисаря Фил Холган. И ще отнесем тези въпроси до вниманието на СТО. Важно е целите за устойчиво развитие които трябва да се изпълняват от всички 170 подписали се държави. Мисля, че трябва да работим в много тясно сътрудничество с комисаря по търговията и аз самия ще бъда на разположение. За да кажа какви са нашите цели. И също така ще вземем предвид и а, пазара. Господин Корбет. Благодаря, господин кандидат комисар за океаните. Трябва да добавите и морета, да според мен, за да има по-голяма точност. Съгласен ли сте, че проблемът с замърсяването, с отпадъците в морето е една от най-големите заплахи за морската среда и води до много тежки економически и социални щети за крайбрежните общности? Много често рибарите вадят отпадъци от морето, но после ги наказваха, поне доскоро получаваха глоби, ако свалят на сушата отпадъци е, събрани в морето. Сега лека по лека нещата се променят. Има, има фонд, който постига някакви е, успехи, но само частични. Съгласни ли сте с мен, че сега вече е време за едно по-всеобхватно европейско право насочено към събиране и рециклиране на отпадъците в морските води и как точно бихте действали по тази тема по време на своя мандат. Смятам, че е важно да се има предвид, че съгласно планирания зелен пакт е добре да се работи по инициатива за устойчиво управление на моретата и океаните. Това е много важно, за да може да се постигне е, е, целта 30% е защитени морски области, като част от Натура 2000. Същевременно трябва да има много добро приложение на мерките и е много важно да се има предвид че ако дадена област е в Натура 2000, това не означава, че не могат да се извършват в тази зона економически дейности и дейности като риболов, например. Важно е да се гарантира устойчив риболов и що се отнася до намаляването на отпадъците, включително и отпадъците в морето, е много важно да влязат в действие плановете за економиката в кръг и да не се изхвърлят ресурси, които имат стойност и могат да бъдат вкарани отново в економиката и да се използват за изготвянето на различни устройства. Що се отнася до създаването на стимули за рибарите, това вече се прави и на много места но трябва да се направи повече. В пристанищата има много различни видове дейностите. Трябва да са устойчиви, да кажем водата, която се използва, трябва да се пречиства преди да се връща обратно в а, морето. Така че трябва да се ам, ам, доведе до по-голямо стимулиране за устойчивите цели вземайки предвид този въпрос и други въпроси, които бяха повдигнати тук, може да доведат до необходимост Европейския съюз да предприеме нови мерки. В вашето писмо за назначение се описва принципа е, въвеждането на всяка нова мярка трябва да доведе до изваждане от действие на стара мярка, независимо от това дали тази стара мярка е била успешна. Не смятате ли, че мерките в правните норми трябва да бъдат е, оценявани възоснова на постигнатите резултати, а не възоснова на е, някакви е, статистически обсесии да се броят една по една. Аз благодаря за въпроса. Като министър на економиката и инновациите в Литва е, съм работил много посветено за намаляване на административната тежест, но трябва да се има предвид, че това не може да се прави по механичен начин. Мисля, че темата вече беше обсъдена и с други е, кандидат-комисари и е, действително няма да се действа по принципа на простото преброяване. Целта е да се, е, е да се, намалявайки административната тежест, да не намаляваме екологичните си стандарти. Напротив, тези стандарти трябва да се увеличат. Ето, например, що се отнася до биологичното многообразие, целите ни са амбициозни, но те могат да бъдат постигнати само ако има приложение на екологичните правни норми във всички отрасли господин Холмгрен от името на Зелените. Благодаря много за отговорите. Казахте, че имате амбиция за економиката в кръг и за замърсяването с въглероден двуокис. Съгласно седмия план за действие в областта на околната среда трябва да се разработят нетоксични цикли за използване на материали, за да може материалите да са, да са на разположение за ам, използване като вторични суровини. За съжаление обаче предходната комисия авторизира вещества, които водят до сериозни токсикологични безпокойства, които не могат да бъдат рециклирани. Това всъщност нарушава принципа на нулево замърсяване. Токсическите вещества остават много дълго време е, е, в обществото ни. Е, те често имат много дълъг цикъл на живот и така. Щом искате да се постигне нулево замърсяване и кръг, економика в кръг, тогава как може да постигнем не токсична економика в кръг а, с постепенно извеждане и твърдо извеждане на потреба на такива токсични неподлежащи на рециклиране материали. Благодаря за въпроса. В възложените ми задачи има много ясна връзка между стратегията за нулево замърсяване, целта за биологичното многообразие и целта за економиката в кръг. Тези три елемента е, са тясно свързани един с друг и е, те трябва да са е, сред основните елементи в, новата, в новия зелен пакт. Нулевото замърсяване, например, е тясно свързано с, нетоксичен, с стратегията за нетоксичност. Защо? Защото само ако не разходваме своите ресурси, можем да ги рецити, рециклираме. Е, на второ място, економиката в кръг е възможна само ако се намери нетоксичен цикъл на рециклиране. Тоест, ако се използва пластмаса, която се използва от рециклируеми нетоксични материали, които могат да се рециклират по множество други начини и е, да бъдат е, прилагани в различни отрасли. Това е единствения начин да се постигне успешна економика в кръг и по време на мандата си ще се боря именно за това. Благодаря. Европейският парламент вече 6 пъти е излязъл с възражения срещу разрешителни в контекста на директивата за регламентиране на химическите вещества. В Швеция нашата парламентарна група също спечели дело, заведено срещу комисията за неправомерното предоставяне на такова разрешително. Как ще направите така, че да има промяна в този подход? Да се спазват задължително дебните решения и да не се издават разрешителни за вещества, при които има сериозни поводи за безпокойство. Благодаря. Както казах, директивата РИЧ е, дава възможно най-добрия подход за управлението на химикалите в целия свят и трябва да се спазва тази директива. Вече е имало преглед на директивата и недостатъците в нея, по-конкретно тази една трета от е, досиетата ще бъдат разгледани от Европейската комисия. Очаквам да бъдат включени тези теми в е, основните теми е, за, стратегията за нетоксични материали. Цялата информация, с която разполагаме и всички данни са такива, че можем да си позволим да изградим много силна стратегия за нетоксична економика. И нямам предвид само ендокринните дисруптори. Имам предвид а, а, много повече от това. По настоящем тече прегледа и ще работим по темата. Госпожа Билбао от Обнови Европа. Благодаря, господин председател, господин кандидат комисар. Мъжете и жените в рибарството се нуждаят вашата подкрепа. Затова ви моля да се опитате да включите в названието на вашия ресор. Един от приоритетите, казвате, е, че ще бъде регламента за контрол върху рибарството. Вие казахте, че трябва да имаме взискателни норми за рибните продукти. Също говорихте за стратегията от мрежата до риб... консервната котия. Всички по веригата има да играят важна роля, за да се стигне до висококачествен продукт. Но трябва да има проследимост на рибните консерви. Това е един от начините да се учете работата на хората. Освен това, потребителите имаме право да знаем какво купуваме, какво консумираме. Ще направите ли законодателно предложение в това отношение? Регионализацията на фондовете в областта на рибарството могат да благоприятстват мъжете и жените, които работят в сектора на рибарството в крайбрежните зони. Ще предприемете ли такива мерки? Благодаря ви. Относно ролята на жените, един е, наскоро излязъл доклад показа, е, че трябва да се работи с е, комисаря Дали по тези въпроси, защото така сектора може да се превърне и в по-привлекателен за младите хора, като виждат, че всички, които работят в него, са уважавани. Хората в този сектор полагат тежък труд, не винаги при добро възнаграждение. Така че това е един от въпросите на дневен ред. Относно проследимостта, ние всички искаме да консумираме висококачествени храни. Затова европейските ни стандарти трябва да бъдат спазвани. Разбира се, ключов елемент е етикетирането, за да знае потребителят какво точно купува и че когато има етикет, който твърди, че е произведен продукта екологосъобразно, това да отговаря на истината. Важно е също да се използват всички инструменти в сферата на цифровизацията. И то не само тук, в Европейския съюз, където използваме програмата CATCH, но и нашите партньори да използват подобни програми. По този начин ще можем да подобрим нещата. Освен това, можем да обмислим допълнително подобряване на етикетирането. Ние трябва да запазим високите пазарни стандарти. Благодаря ви за отговора. Жена, жените играят важна роля. Тяхното интегриране е недостатъчно. Трябва да получат повече признание. Да, проследимостта трябва да се подобри, но вие считате ли, че трябва да включим в етикетите върху рибните консерви да се посочва происхода. Вие не казахте нищо за регионализацията на фондовете което може да помогне за постигане на целите в общата политика в областта на рибарството. Произходът е важен, но първо трябва да се гарантира, че това, което е написано на етикета, е вярна информация. Това е много важна стъпка. Това може да се направи чрез цифровизацията на пазара. Така ще знаем със сигурност. Ако сме сигурни, че информацията е вярна, тя може да фигурира върху етикета, защото така потребителите ще могат да направят избор на базата на добра информация. Относно регионализацията на фондовете, сега се говори много за Средиземноморието. Ще продължим да го правим. Също ще ангажираме консултативните съвети. Това улеснява диалога не само между държавите членки на Европейския съюз, но и другите, които имат излъз на това море. Сега последния въпрос. Господин Вандел... Ван Делен ще зададе въпроса. Това е 25-ият, последен въпрос. I will turn to Dutch. Да говоря на холандски. Господин председател. Господин кандидат, този парламент и Комисията по рибарството имаха доста голям спор с комисията относно новия фонд за рибарството. Комисията е против позицията на парламента, защото се опасява, че нашата позиция би могла да доведе до отрицателни последици за рибните запаси. В моята държава обаче, в Холандия, въведохме в рибарството скъпи, но доста екологични скутери с доста екологично задвижване. Ако се а, а, лови риба с такива средства в Балтийско море няма да има опасност от свръх улов. Мисля, че трябва да обмислим още веднъж въпроса за риболовните съдове. Май моя въпрос е защо сте против тези съдове, които са добри за рибните запаси и за околната среда? Вие блокирате нашето предложение. Защо? Надявам се не заради новата МФР. бихте ли бе, в превода чух, че а, не искаме нови риболовни съдове. Бихте ли повторили въпроса си? Много съжалявам. Не, не става дума за. А... Visserijfonds moet ook gebruikt kunnen worden om nieuwbouwschepen такива средства. Исках да попитам дали а, фонда за рибарство може да се използва и за закупуване на нови съдове, защото новите съдове са добри, екологични. А, искаме да ги финансираме от фонда за рибарство. Да, значи съм ви разбрал грешно. that uh, because I'm not sure that this is uh, the best way where uh... As uh, не знам дали това е най-добрият начин за изразходване на публичните средства. Мисля, че това е инвестиция, която би могла да дойде, е, която да се направи с частни е, средства. Ако питате за подобрение на условията, защото съдовете на някои дребни рибари са над 40 годишни. Но не съм сигурен, че построяването на нови плавателни съдове е в съзвучие с новите разпоредби за Фонда за морско дело и рибарство. публичните средства могат да бъдат инвестирани в намиране на нови решения, на научно-изследователска дейност, за разработката на съдове, които да предложат най-доброто решение. Има нужда от съдове, които са екологични, без емисии, за мен е сигурно, че трябва да ги финансираме от новия фонд за морско, дерство, е, морско дело и рибарство. Трябва да подкрепим рибарите, за да могат те да имат нови кораби, които да са екологични. Благодаря, господин Вандален. Съгласен съм с вас. Е, целта е, разбира се, да, взимаме, да имаме екологични решения – като министр на економиката мога да ви кажа, че малките флоти, дребния бизнес се характеризира, се, може да се финансира със средства за научно-изследователска и развойна дейност. Не съм сигурен намерението е добро, но не съм сигурен, че това, което предлагате, ще доведе до резултата, към който се стремим. Thank you. Thank you all. Thanks. Благодаря ви. Благодаря на всички, които зададоха въпроси. Кандидат комисарият сега има възможност за 5-минутни заключителни. Това е финалният спринт, господин кандидат комисар. Благодаря ви. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на парламента, благодаря ви а, отново за възможността да изложа моята позиция. А, благодаря ви за ангажираността, с която зададохте въпроси и направихте коментари. Знам, че сте много загрижени за биоразнообразието, кръговата економиката, дребния а, риболов и участието на жените са най-важните въпроси за вас. Надявам се да съм бил ясен в своето желание да работя като партньор с вас. Наша отговорност е да постигнем устойчивост и искам да я споделя с вас. Изправени сме пред предизвикателства, каквито не сме имали, виждаме това навсякъде. Наскоро а, а, стана ясно от новия доклад на IPCC колко са важни а, океаните. А, и за това а, това е залегнало в портфелите на всички. Рибарството, океаните, транспорта, здравеопазването. Става дума обаче не само за политики, не само за околна среда и със сигурност не само за економика. Става дума за а, вида общество, което искаме да имаме. Става дума за а, рибарите, които а, вече не могат да упражняват своята дейност. А, смятам, че а, тези политики, които планираме, ще доведат до едно по-екологично и по-чисто общество. Искам прехода, който планирам да бъде справедлив. За целта ни трябват насочени мерки за уязвимите. Искам да съм част от екип, който да ни води към по-амбициозен подход. Защото когато сме амбициозни, не само подобряваме околната среда, създаваме и социална справедливост, подобряваме качеството на живот и благосъстоянието на нашите граждани. А ако Европа се провали своите усилия да се справи с замърсяването, това засяга не само околната среда, това засяга и економиката и човешкото здраве. Е, в много отношения моят портфел представлява голяма възможност. Европа трябва да води световните усилия за една по-здравословна планета. По-здрава планета означава по-здрава е, околна среда и по- е, по-чисти и здрави морета. Това ще доведе в дългосрочен план и до ползи за при барите. Уважаеми членове на парламента, не можем да защитим нашите океани, ако не защитим а, а, сушата, защото голяма част от отпадъците се генерират на сушата. Моретата и океаните се нуждаят от спешна помощ, биоразнообразие, нулево замърсяване от вилицата до трапензата тези наши подходи вече представляват цялостен съвместен подход. Моля за а, вашата подкрепа, за да стигнем до нашите граждани, за местните общности. Е, ще имам нужда от вашия съвет, защото вие най-добре познавате вашите избирателни а, окрази. Вие сте моста към нашите граждани и аз се надявам, че е, по моя път ще мина през моста, който вие изграждате. Благодаря ви. Благодаря на всички. А, господин кандидат комисар, може да пинете една бира и вече да се успокоите. Сега ние, координаторите от двете комисии, ще трябва да се срещнем в 6 часа по-отделно и в 7 съвместно, за да се направи оценка. Благодаря ви.